Thank you very much, first of all, for coming along uh, this afternoon. It's really a, uh, uh, novel experience. Бих искал да благодаря на всички служби, които участваха в подготовката на тази заседание. Генерална дирекция Ено и това е просто едно заседание, на което ще извършиме техническа проверка на съоръженията, микрофоните, осветлението, видеокамерите и за да успокоя преводачите, не се интересуваме днес от качеството на превода, знаем, че той винаги е много високо, просто няма да има <laughs> запис на днешното заседание. Видяли сте програмата най-вероятно. Започваме с разисквания за риболов на скумрия в Атлантическия океан и консервиране на лавра така. Два, две много интересни теми, които няма да ви позволят да задремете. Не се. А, не навлизайте в а, толкова в а, подробности, колкото а, опит, опитайте се да проверите всички технически параметри. Ще има възможност за сини карти и също имате право също така да станете и да говорите прави, както на обикновено пленарно заседание. И така, както казах, откривам заседанието. Първо, първа точка съместен дебат по въпроса на рибарството устно изпитване относно консервирането на лаврака. Давам думата на автора на устното запитване.